Председателката. Заседанието се подновява. Разполагате с протокола от вчерашното заседание. Има ли възражения по протокола? Не виждам. В такъв случай протоколът е прият. И е,